Mamikins. She, Mr. Mamikins is here? Yes. Okay. Uh, dear colleagues, колеги, сега нека да изслушаме господин Мамикинис, който ще ни е докладчика по а, предложението на комисията за а, предлагане на пазара на е, прекурсори за взривни вещества. Да, благодаря ви, скъпи колеги. Днес ще говорим за регламента за предлагане на пазара и използване на прекурсори за взривни вещества. Основно втория пакет за сигурността на сегашната комисия. Това е, не е първия път, е, е, когато обсъждаме тази тема. През юни, на 11 юни и на 7 септември на заданието на докладчиците всъщност обсъждахме тези теми на през юни месец. Дори комисаря Кинг беше тук. Става въпрос за домашна направа на взривни вещества, които всъщност се ам, пускат много регулярно на пазара. Става въпрос за различни такива устройства, които са използвани през последните терористични атаки в Европа. Използват се триацетони, трайпер а, а, оксиди които е, лесно могат да се е, произвеждат в домашни условия с няколко вещества. Та, в този ред на мисли Европейския парламент изразява своето безпокойство относно широката употреба на подобни огнестрелни оръжия и взривни вещества, които се използват от организираната престъпност. Има предвид е, е, нашата резолюция от 3 октомври 2017 година борбата срещу организираната престъпност и киберпрестъпността. А, обаче, разбира се, няма никакви мерки, които да предотвратяват и намаляват домашната направа на бомби. Бяха въведени три режима, които да се използват в единния пазар – някой, еди, единия режим е много по-стриктен, за да се проследява, разбира се, преноса от една държава в друга държава членка. Предходният регламент предвиждаше доста изключения относно продажбите в интернет, което не е достатъчно. Ние знаем, че прекурсорите за вредни вещества могат да се купят в интернет и това трябва да бъде забранено. Трябва да се подобрят някои разпоредби. Какво да очакваме от новия регламент? Той трябва да поглежда напред в бъдещето и да гарантира сигурността на Европейския съюз през идното десетилетие. Комисията предложи новия регламент на 17 април и смятаме, че това е балансиран документ, който обхваща именно всички тези аспекти, свързани с производство, дистрибуция и използване на прекурсорите. Трябва да се премахне системата за забранените вещества. И сега се предлага ясна, ясно определение за член на обществ... широката общественост и професионален ползвател. Това е разликата с предходния регламент. Кой е обаче професионален ползвател? Е, тълкуването на това определение беше различно. Е, някои от веществата са преместени в първи, първо приложение, където са забранените вещества. Нитрометана е елемент, който ясно, лесно може да се използва за бомби и също е преместен в този а, а, списък. Ние предлагаме, разбира се, също някои изменения, за да се запълнят пропуските и регламента да се използва по, а, и реализира по-ефективно. Много е важно, разбира се, системата за разрешителните и проследяването да бъде единна. Към момента тя е фрагментирана веригата на доставки трябва да обхване всички стопански субекти, включая и продажбите по интернет. Аз предлагам също така задължението за докладване по подозрителни финансови сделки да се разширят и да се обхванат и двата вида а, а, а, вещества. И забранените и тези, които са разрешени. А също така да се затегне системата за двустранно признаване на разрешителни. В предложението на комисията не беше ясно предложено определение за стопански субект, економически оператор, както и посредниците. И в тази връзка искам да кажа, че тези, например, също трябва да бъдат хванати и тези, които предлагат платформи за продавачи и за купувачи. И а, също така, възможно най-бързо трябва да се предвиди разпоредба за докладване на подозрителни финансови сделки, подозрителни дейности и то в рамките на 24 часа трябва да се регистрират такива сигнали, защото само за 12 часа, между впрочем, може да се направи една бомба в домашни условия. Така че отговорностите са много големи, трябва да се обучи персонала за, за това и във всички държави членки. Освен това, колеги, ние предлагаме някои технически изменения относно издаването на разрешителни, защото това трябва да е система, която да бъде наистина много прецизна и а, а, работеща. Аз, разбира се, очаквам да продължи нашата работа с докладчиците в Сянка и останалите членове на парламента по този регламент. Освен това, бих искал да отбележа, че прекурсорите за взривните вещества така много обстойно бяха разглеждани от доклад от, на Моника Холмайер и Хелга Стивенс от Комисията за борба с тероризма. Така че има доста работа свършена тук в парламента по темата, която ние ще отчетем. Измененията може да внасяте от днес. И, колеги, винаги можете да се обръщате към мен за всички въпроси и предложения. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мамикинс, казва председателката. Yes, yes, but uh, she The second one. And I don't see shadow reporters, uh, then I ask... Uh, Виждам докладчици в сянка, които желаят да се изкажат. Госпожа Гризбек има думата сега. Мерси. Е, Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, Искам да благодаря като докладчик в сянка на господин Мамикис. Той току-що много ясно и точно представи какъв е смисъла на доклада му, свързан с търговията и с предлагането на прекурсори за експлозиви. За членовете на Комисията за борба с тероризма това е важен въпрос. Той е част от темите, които се разискват във връзка с борбата срещу тероризма. Аз подкрепям ангажимента на докладчика да работи бързо и най-вече ефикасно. Разбира се, остава още работа за вършене, но това е изключително стратегически въпрос за промяна в законодателството за установяване на по-строг контрол върху прекурсорите за взривни вещества. Тези вещества се използват при теористични нападения. 40% близо всяка втора всяко второ нападение се осъществява чрез използването на подобни взривни вещества. Докладът, който току-що представихте, всъщност е много добра основа, на която да стъпим. И моята политическа група подкрепя основната линия, която предлагате, без да навлизам в особено големи подробности тази сутрин – е, искам да обърна внимание на шесто и седмо изменение, които се отнася до член 7 за промяна в веригата на доставки. Вие искате всички прекурсори за експлозиви да бъдат регламентирани, не само тези, които са ограничени. Това се отчита. Мисля, че това е много добра отбранителна линия и начин за действие. Също наблягате на лицензиите изменението, което се отнася е, за възможността държавите да поискат е, допълнителни данни. Това също е много важно в е, рамката на организацията, свързана с предлагането на тези вещества. От името на моята политическа група аз ще внеса някои изменения – за изясняване на определенията. Освен това, вие споменахте за срока току-що. Мисля, че е много важно да имаме кратки срокове, но да е ясно и точно всичко това, за да може предприятията, които са засегнати, да имат нужните инструменти, за да се справят бързо. Също по отношение на подозрителните операции, ако има забавене в нотифицирането, това понякога може да има тежки последици. Имахме преди 7-8 седмици един случай, когато беше открит такава сделка от мрежата и благодарение на нейната намеса не беше допусната пристъпване към тези смъртоносни действия. Искам също да обърна внимание на въпроса за обучението и за подобряване на информираността. Стопанските субекти се питат какво се иска от тяхна страна, какво трябва да направят, как ще бъдат организирани нещата. Затова мисля, че подобряване на информираността на предприятията и на тези, които закупуват подобни продукти, е изключително важно, тъй като това може да ни даде възможност да намалим съществуващите слабости към момента един редовен диалог, добре организиран диалог между съответните органи, правозащитните органи и контролиращите органи, както и предприятията и професионалистите, които се занимават с тези въпроси. Всичко това е много важно. Всеки трябва да е наясно с правата и задълженията си. Като докладчик в Сянка, това бяха някои мои мисли които се споделят и от моята политическа група. Благодаря отново на докладчика за бъдещата ни работа и за това, което сме направили до момента. Благодаря. Uh, thank you very much. Uh... И аз благодаря. Госпожа Гризбек е докладчик Сянка от името на АЛДЕ. Сега искам да дам думата на госпожа Валеро от Зелените. Тя също е докладчик Сянка lurar. Eh, jag vill också instämma i det som redan har sagt. Също искам да кажа, че съм съгласна с казаното току-що, тъй като този доклад е изключително важен. Важно е да можем да имаме добро регламентиране на химическите продукти. Това е важно за околната среда и изобщо за средата, в която живеем. Това е въпрос, който засяга околната среда и сигурността ни. Има въпрос, свързан с събирането на данни е, и за колко време може да съхраняват тези данни. Тук имаме някои въпроси. Имаме възможността да предложим някои изменения в тази част. Като цяло обаче считаме, че докладчикът е на прав път и ние подкрепяме свършената от работа. Благодаря. Thank you, Mrs. Valero. И аз благодаря госпожа, на госпожа Валеро. Колеги, сред нас са и представители на комисията. Сега искам да дам думата на заместник генералния директор на генерална дирекция Хом, господин Ониди. Господин Ониди, разполагате с 3 минути за изказване. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък своето изказване. Първо искам да благодаря на докладчика господин Мамикинс. Благодаря и на докладчиците в Сянка за изключително експедитивния начин, по който те са работили по това изключително важно предложение. Докладчикът много добре обобщи обосновката на това предложение. Една от основните празноти, която все още съществува в цялостната ни борба с тероризма на ниво Европейски съюз е точно тази и за това обръщаме особено внимание на прекурсорите на взривни вещества. Този аспект се оказа изключително важен и беше посочен като такъв не само в цялостната оценка, представена и изготвена от страна на комисар Кинг, но също така се оказва и много важна работа, включително и като част от задачите на комисията ТЕР. Това беше посочено и в проекта доклада на комисията. Ние категорично подкрепяме измененията, представени в този доклад. Има много аспекти, които категорично биха довели до подобряване на текста. Благодаря за това, че сте запазили серната киселина в приложното поле. Това е много важно. Уверявам ви, че собствениците на басейни ще имат альтернативи, чрез които да подходят към почистването на тези съоръжения. Благодаря също така за това, че подчертахте колко е важно да разработим една бърза и експедитивна процедура, така че да се осъвремени списъка с тези вещества. Това е много важно. А, важно е също така да запазим и делегираният акт в тази посока, защото не може всеки път, когато на пазара или в ръцете на терористите се озове ново вещество, да трябва да разработваме ново законодателство, което да го обхваща. Благодаря още веднъж за това, че подкрепяте прекратяването на режима за регистрация. Обърнете особено внимание, моля, на условията за издаване на разрешения и съответните задължения, които фирмите, които трябва да спазват преди да получат възможността да продават такива вещества. Много е тази всичката информация е изключително важна. Трябва да получаваме информация за различните транзакции, защото така ще можем да бъдем по-успешни при разследванията, които правим в последствие. Благодаря за това, че обърнахте особено внимание на задълженията за повишена прозрачност и предоставяне на информация. Те са изключително важни по отношение не само на служителите на съответните фирми а, и на различни други заинтересовани страни, но е много важно и да се повиши информираността на купувачите. Това е много важен елемент, трябва да обърнем внимание на него. Госпожа Гризман също го а, така упомена. Благодаря, че упоменахте и ролята на СИПОЛ, роля, която тази наша съвместна агенция не си не може да изиграе много добре. Сега, от страна и на съвета, и на парламента има голям интерес да продължим работата си. Разбира се, ще разгледаме предстоящите за обсъждане въпроси като част от дискусията, която ще направим по темата. Разбира се, трябва да се уверим, че ще продължим да поддържаме цялостния подход, особено що се касае до много важната тема продажби онлайн. Благодаря за цялата свършена работа. Имате пълната наша подкрепа. Благодаря, господин Ониди. Господин Маминкис, бихте ли желали да коментирате? Да, благодаря. Уважаеми колеги, наистина очаквам с търпение ползотворното ни сътрудничество и в бъдеще. Още веднъж искам да благодаря на всички докачици в Сянка, представители на всичките политически групи. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към точка 11. Тук а, говорим за разглеждане на проекто доклад за а, временния документ за пътуване на Европейския съюз. Само, че не виждам госпожа Кинга Гал. Тя е нашия докладчик по това досие, но за съжаление тя не присъства в залата, поне все още не е тук. Очевидно никой не е предвидено и да я замести. Добре, ще изчакаме тогава няколко минути, за да може тя да дойде в залата. Fortunately, our reporter arrived. Докладчикът вече е сред нас. Госпожо Гал, имате думата за представяне. Благодаря, извинявам се за закъснението, госпожо председател. Толкова много неща тъкат паралелно. Важното е, че съм тук. Тук говорим за директива на съвета за времен документ за пътуване, като се отменя решение 96405. Комисията представи своето предложение за времен документ за пътуване на 31 май тази година. За правно основание беше избрано само ролята на консулт диктант от страна на парламента. След като обсъдихме тази, този въпрос с докладчите в Сянка, съгласувахме въпроса с нашите правни служби и те потвърдиха, че правното основание е правилно. Каква е целта? Идеята е да се опрости процедурата за европейски граждани, чиято държава няма консулска служба в съответната държава, при е, загубване или кражба на паспорт, те да имат към кого да се обърнат. Тоест, тук говорим за ситуация при която те трябва да получат временен документ за пътуване от страна на консулска служба или посолство на друга държава членка, която се намира в страната, където се намира и гражданинът на Европейския съюз. Този документ ще даде възможност на гражданина да се пребере обратно в собствената си държава. Това е ам, документ, който е разработен през 1996 година за първия път, така че не е нищо ново. Настоящия формат на временния документ за пътуване на Европейския съюз обаче не отчита засилените мерки а, за гарантиране на сигурност при документите, т.е. мерки за гарантиране, че ням, тези документи няма да бъдат подправени или фалшифицирани. В резултат една част от държавите членки вече не издават такива документи, защото считат, че не са достатъчно защитени. Сега решение 96 обаче трябва да е в съответствие с директивата от 2015 година. Така че дори парламента в своята резолюция от 2017 година и доклада за гражданството призова комисията да направи ново предложение, което да гарантира един по-безопасен формат на документите, времените документи за пътуване. Точно това обсъждаме и в момента. В своето предложение комисията съгласува съществуващото решение с новите правила за консулска закрила и по този начин с новото си предложение повишава гаранциите за това, че тези документи няма да бъдат използвани неправомерно, няма да бъдат подправени или фалшифицирани. Считам, че е, от особена важност за европейските граждани е да могат да получават подкрепа от посолствата и консулствата на други държави членки. Затова наистина насърчавам държавите членки да подходят много експедитивно при приемането на това предложение. Предлагам и ние да подкрепим предложението без изменения. Смятам, че това е добро послание, което можем да отправим към гражданите на Европейския съюз, защото наистина, ако имат нужда от подкрепа, те трябва да могат да я получат. Крайният срок за внасяне на изменения е 25 октомври, след което потенциално, ако бъдат внесени, внесени такива изменения, извинете, ще ги обсъдим на 5 ноември. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Гал. Сега искам да дам думата на госпожа Чиничи от Социалистите и демократите, докладче в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че На първо място трябва да започна с благодарност към госпожа Гал. Благодаря на госпожа Гал за разработения проект на доклад, който е посветен на временния документ за пътуване на Европейския съюз. Както и самата госпожа Гал посочи, това е изключително важен документ – Този документ трябва да бъде редовно осъвременяван, така че да можем да гарантираме защита на граждани, които се оказват в неблагоприятни обстоятелства в чужда държава. За целта трябва да можем да гарантираме, че те ще могат да се приберат в собствената си държава безопасно. Госпожа Гал отправи основното послание, именно трябва да подчертаем още веднъж важността на основните права и колко важна е консулската закрила и услугите предоставени от консулства и посолства. Както пише в член 43, това е основно проява на солидарност между държавите членки. Правното основание също е много важно. Чрез него ще можем още веднъж да подчертаем колко важно е измерението на сигурността. Така също така ще успеем да намалим риска от подправяне и фалшифициране на временните документи за пътуване защото фалшифицирани или подправени документи могат потенциално да бъдат използвани от а, терористични организации и от а, различни други видове престъпни организации. Високите стандарти за сигурност са от ключова важност. Смятаме, че това предложение също така ще подобри начинът по който подобен документ се приема и от страна на трети държави. Трябва да обърнем особено внимание на аспектите, свързани с граничния контрол трябва да се намали в максимално голяма степен неудобството, което се причинява на гражданите на Европейския съюз, които са изпаднали в такива неблагоприятни обстоятелства. Подчертавам казаното от докладчика по а, темата. Наистина е много важно този документ да бъде усъвременен така, че гражданите на Съюза и непредставените граждани да получат тази защита. Мерси, мадам на президент. Господин Дюпре от името на АЛД. Благодаря, госпожо председател. Моята политическа група и аз считаме, че това е много добро предложение по три причини. Първо, защото това е предложение, което е в интерес на гражданите, тъй като ще позволи на гражданите, които са в чужбина и които нямат консулство в съответната държава, в която се намират, чието паспорт е откраднат, загубен или унищожен, да могат да се обърнат към което и да е друго консулство на държава членка, за да получат така временен документ за пътуване, за да могат да пътуват при пълна сигурност. Това е в интерес на гражданите. Второ, възможността да получите временен документ от, за пътуване е проява на солидарност, който е предвиден този текст и ние силно подкрепяме този принцип. Трето, като имаме предвид, че това предложение води до усъвременяване на предоставяне на такъв документ и на неговия формант. Това също е нещо, което подкрепяме. Но не се отчитат подобренията, свързани с подобрените характеристики за сигурност на документите за пътуване и недопускането на тяхното фалшифициране. Така че ние приветстваме подобряването на сигурността на документите. цяло подкрепяме мнението на докладчика Кинга Гал и подкрепяме предложението, което искаме да бъде прието без изменения. Благодаря ви, госпожо председател. И аз благодаря. Госпожа Валеро, заповядайте. Благодаря, тъй като аз съм последната в този списък за изказване. Вече всичко беше казано преди мен. Искам само да подчертая нещо което е много добро за гражданите. И това ще подобри солидарността между държавите членки. Ако може така да се изразя. Ние считаме, че това предложение е в вярната посока. Ние нямаме намерение да внасяме изменения, така че ще подкрепим този текст такъв какъвто е. Благодаря. И аз благодаря. Накрая искам да се обърна към представителите на Европейската комисия. Господин Ян Стадър и госпожа Моника Мосхамер, бихте ли искали да вземете думата? Те са представители на Генерална дирекция ХОМ. Да, благодаря. Бих искала да изкажа благодарност към докладчика и всички докладчици в Сянка за изказаната подкрепа. Този инструмент наистина е много важен за гражданите, граждани, които се намират в извънредни обстоятелства в чужбина. Издаването на временен документ за пътуване на Европейския съюз е всъщност 60% от случаите, в които гражданите на Европейския съюз търсят подкрепа от различни служби в чужбина. Разбира се, този инструмент много ще улесни живота на гражданите, които изпаднат в подобни обстоятелства в чужбина и същевременно ще повиши сигурността. Благодаря още веднъж за подкрепата. Председателката, благодаря. Госпожо Гал, имате думата Искам само да заявя, че съм благодарна за подкрепата получена от докладчиците в Сянка. Наистина се надявам, че ще можем да работим по този въпрос в много кратки срокове. По този начин още веднъж ще докажем, че това е много важно и за нашите граждани. Благодарна съм за сътрудничеството. Благодаря. Благодаря. Искам да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения е 5 ноември 2018 година. Срокът е сменен. 5 ноември е крайният срок за подаване на изменения. Госпожо Гал, само да напомня за картата за гласуване. Минаваме нататък към точка 12. Уважаеми колеги, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, комисията предлага да се създаде напълно нов инструмент за финансово подпомагане за оборудване на митническия контрол. Докладчик по нашия, от, от нашата комисия по това досие е господин Ленърс. Днес трябва да разгледаме проекто становището като част от дневния ред. Искам да ви напомня обаче, че поради графика на работа на водещата комисия ИМКО, отново е взето решение по това досие да се работи само на английски язик. Господин Ленарс, имате думата за изказване. Две минути, моля. Uh, Две минути тогава трябва да побързам. Благодаря ви. Ние вече сме обсъждали този въпрос. Когато комисията предложи е, своя документ, е, от тогава измина доста време, но нещата са сложни. Това е нов е, фонд е, по искане на държавите членки и е важен елемент, за да се укрепят външните ни общи граници. Ние трябва да имаме предвид, че престъпниците знаят какви са слабите места по нашите граници, кои са слабите точки в митническия контрол. Затова този фонд е толкова важност. важен. Както казахте вече, този инструмент е, е част от Фонда за интегрирано управление на границите, който включва е, инструмента е, за управление на границите и визите. Те имат различни конкретни цели, макар че имат и обща цел. Затова ние трябва да знаем за какво ще се използват фондовете, да не допускаме препокриване. покриване и дублиране. В измененията, които съм внесъл, се опитвам да се направи това разграничение по-ясно. Второ, обсъждането по управлението на граждани, границите се развива. Това също се отразява в предложения фонд. Фондът трябва да допринесе за по-добро сътрудничество между агенциите и по-добрата оперативна съвместимост на оборудването. Освен това, знаем, че трябва да се прилага механизма за координация от, на Frontex, за да може да се избегне дублиране. В член 6.4 според мен е доста неясна формулировката. Ние ще предложим изменения, за да го подобрим. И така, положих максимални усилия да се вместа в двете минути, госпожо председател. Председателката, за съжаление, не виждам докладчици в сянка в залата. Не виждам и някой да иска да се изкаже от останалите. Тогава аз след... предлагам направо да пристъпим към гласуване, казва господин Ленарс. Uh, I, I, I like ask, uh... Искам да помоля Европейската комисия Аривалила, Андрея Тефтадария, Силвия Фучинело от, юни, от отдел Е3 да вземат думата. Аз ще бъда много кратък. Благодаря за изготвеното становище, което високо оценим. Оценяваме подкрепата за програмата. Нямаме други коментари. Благодаря ви много. Thank you. Thank you. Uh... Благодаря ви. Така ние приключихме по тази а, точка. По доклада на господин Ленард, той няма нужда да обобщава дебата. А, проблемът е, че не виждаме докладчика за следващата точка от дневния ни ред. One, two minutes break. Затова ще направим пауза от една-две минути. Уважаеми колеги, общо приложимите разпоредби е един от регламентите за след 2020. Предлага се да обхване и АМИФ, АСФ и IBM фондовете. Комисията предлага редица механизми за гъвкавост, което е в интерес на бенефициарите и на управляващите органи в държавите членки. Водеща комисия е Реджи. Беше взето решение от нашата комисия да работим само на английски по този е, регламент. Давам думата на господин Ждеховски. Благодаря, госпожа председател. Сега ще мина народния си език е, чешки, така че е хубаво да чуете този красив е, език с много дълго годишни традиции. Предложението на Европейския комисия е, комисия е приемливо. ние сме внесли малко изменения и сме се фокусирали върху три сфери. Ние искаме да има еднакви разпоредби. Ние искаме да хармонизираме получаването на средства от всички фондове. Това са въпроси, които вече сме разисквали в нашата комисия. Постигнали сме консенсус между всички политически групи в парламента. Освен това се опитахме да внесем повече синергия между различните финансови инструменти, за да могат бенефициерите да имат достъп до повече финансови средства. И често това се коментира от членовете на парламента. Но има риска, който е свързан с всичко това. Особено като член на Комисията по бюджета виждам ясно това. Става дума за риска от двойно финансиране – т.е. гъвкавостта на правилата могат да бъдат използвани не по предназначение, да има злоупотреба с тях. Затова този регламент трябва да бъде максимално опростен, трябва всички да имат достъп. Освен това, трябва да имаме и механизъм за външен контрол Държавите е, членки трябва в е, срокове да предложат е, своите планове, които да бъдат по-късно прияти. Ще бъдат оценени плановете. Там ще се съдържа информация за това дали са използвани фондовете съгласно приложимите правила и дали са изразходвани ефикасно. Изключително важно е да се всичко това и това е смисъл на работата ни през последните няколко години. Благодаря ви, госпожа Дали, като докладчик в Сянка има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика. Той е щастлив, защото може да използва своя красив език, аз, която също имам красив език, не мога да използвам моя език, защото няма осигурен превод на него. Но искам да поздравя докладчика за положените усилия. Мисля, че са отразени неговите предложения. Аз съм докладчик по инструмента за управление на границите за обежаща иммиграция. Аз приветствам предложенията направени на господин Ждеховски. Той включва думата интегриран за фонда обежаща иммиграция. Добре е, че също се позовавате на хартата за основните правила, която трябва да бъде спазвана от всички европейски органи и институции, както и от националните органи при прилагането на европейското законодателство. И това също е, е отразено в е, моя доклад е, по фонда Обежаща иммиграция. Комисията предлага да се направи предоставянето на средства по-гъвкаво. Това е положителна стъпка, като се отчитат разнообразието на ситуациите в държавите членки. Трябва също да има и повече прозрачност, мониторинг, докладване е необходимо и трябва да бъде подсилено. Искам също да отбележа нещо на вниманието на докладчика, нещо върху което можем да помислим през идните седмици и месеци. Дали делегираните актове за националните планове е нещо, което трябва да разгледаме и евентуално да включим. Може би като докладчик можете да кажете своето мнение сега или пък това е въпрос, който можем да обмислим през следващите седмици. Благодаря. Искам сега да помоля представителя на Европейската комисия да се изкаже господин Андрея или Силвия Пачинела. Не знае кой от присъстващите иска да вземе думата. Имате думата. А, благодаря. Аз всъщност не съм никой от изброените от вас, но ще говоря от името на Европейската комисия. Най-напред искам да благодаря на докладчика за положения труд, за конструктивния му подход при изготвяне на проектостановището. Комисията, както той посочва, прави огромни усилия за хармонизиране на подхода в фондовете за споделено управление – за да има един общ консолидиран набор от правила, за да може така да се опрости работата на държавите членки, както за отговорните органи, така и за бенефициарите. Именно това е целта с общо приложимите разпоредби. Разбира се, винаги приветстваме допълнителна помощ и приветствам докладчика за усилията му да се подобри текста. Има доста изменения, които изясняват това, което искаме да кажем, така или иначе. Освен това, искам да приветствам някои от специфичните му препоръки, свързани с трите фонда. Той е отразил някои от специфичните характеристики на тези три фонда. Искам също да кажа как гледа комисията на всичко това. Относно обежище и миграция, комисията възнамерява при промяна на името да се постигне по този начин упростяване. От гледна точка на комисията, миграцията обхваща интеграцията, цялата политика по миграцията и това е за намаляване на броя на думите в регламента, затова не сме включили тази дума с цел упростяване. Също да се намалят детайлите. Това беше една от линиите, които следвахме. Има няколко изменения, които се предлагат от докладчика относно това комисията да се произнася по програмите на държавите членки и по регионалните програми. Формулировката, която сме предложили, е много добре обмислена, за да се намалят решенията от страна на комисията, които ще са необходими може би допълнително на двустранна основа да обсъдим тези въпроси. Може да има някои непредвидени последици през настоящия период. Комисията трябваше да вземе формални, официални решения по своите наблюдения по програмата. Тоест, двойна беше работата за периода след 2020 искаме да се избегне официални решения по наблюденията по националните програми и да се сведе до изпращането на писма. Това ще опрости нещата. Предлагат се изменения относно сроковете за комисията. Обяснението от наша страна е, че ние внимателно излякохме полки до период, за сегашния период и установяваме, че сегашните срокове са твърде кратки. Така че ние искаме да се осигурим повече време, така е, но това е необходимо време, за да се анализират програмите, за да се оменят мнения с държавите членки. Това бяха съображенията ни. И на последно място, на което искам, нещо, което искам да кажа, е свързано с едно от изменението въвеждането на понятието водещи проекти на английски flagship projects. Поне за някои от фондовете. Ние вземаме предвид тази идея. Това е и една от идеите ни, свързани с комуникацията и по-голямата видимост. Това, което малко ни притеснява, че а, това понятие не е предвидено някъде другаде в регламента и трябва да бъде свързано с дефиниция, за да се обяснят последиците за държавите членки, как ще действа, а, какви ще бъдат техните задачи. Това е само един коментар по въпроса. Благодаря ви. Не зная дали господин Ждеховски иска да направи кратко обобщение. Благодаря ви много, Мирием, за твоите бележки. Аз ги вземам предвид. Мисля, че ще си сътрудничим добре, за да постигнем добър компромис по въпроса. Аз подкрепям всичко, което спомена. От страна на комисията искам да благодаря също на Европейската комисия. Съгласен съм с казаното от вас и искам да подчертая, че вашето предложение беше действително много добро. Но аз съм готов да обсъдим по-детайлно предложението, тъй като има някои неща, които от наша гледна точка не са достатъчно ясни. И би било много полезно да проведем двустранна среща, да упростим текста, така че когато този текст се чете от държавите членки, да бъде напълно ясен, да няма никакви грешки или недоразумения при прилагането на програмата. Аз съм готов за един открит диалог и считам, че съвместно ще можем да достигнем добър резултат. Това би било добре за нас и за Европейския съюз като цяло. Благодаря ви. Добре, колеги. Имаме 10 минути, докато започнем дебата по 14 та точка. But we need to because as I understand... Aha, yes, sorry. Sorry, е, Извинявайте, колеги. Срока за измененията е 24 октомври. 24 октомври, 18 часа. А, приемане на становището 21 е ноември. 6 часа след оба, 24 октомври, внасяне на, а, внасяне на изменения. А сега, колеги, трябва да изчакаме 10 минути. Общия дебат по 14 точка ще започнем в 11.30. <laughs>